Господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, ще започна няколко думи на португалски. Господин председател, дами и господа членове на Европейския парламент, за мен е голяма чест да съм днес тук в дома на европейската демокрация. Много ви благодаря за тази възможност, която ми предоставихте да изкажа идеите си и да отговоря на въпросите ви. Сега ще продължа на английски язик. Господин председател, уважаеми членове на Европейският парламент, моята история е една европейска история. Роден съм в един красив град в Южна Португалия, където по-голямата част от семействата минаха през много тежки времена. Този регион от, от тогава беше облагодетелстван значително както от е, усиления труд на своите граждани, така и от инструментите за европейска солидарност. Докато растях, е, сам се убедих в е, важната роля, която изиграе Европа при оздравяването на нашата младата демокрация, както това се случи и в Гърция, в Испания. Португалия се възползва възможността да използва множеството възможности за економически растеж и социално благоденствие, предоставени от европейската интеграция. Животът ми беше белязан от възможността за предвижване в географско отношение, но също така и предвижване нагоре в социално отношение, възможност, която ни даде единствено и само Европейският съюз. И аз, много, и аз съм много благодарна за тази възможност. Именно тя ми да ме направи човекът и политикът, който съм днес. От родният си град се преместих в столицата. Това беше възможно благодарение на образователната система, която стана отворена и приобщаваща благодарение на демокрацията. Моите родители имаха само една цел и тя беше да изпратят децата си в университет и те успяха да го сторят. Никога обаче те не са си представили, че един ден едно от децата им ще се премести от Лисабон в Париж, благодарение на един от най-забележителните проекти на европейската интеграция, а именно програмата Еразъм. Еразъм се оказа решаващ момент в живота ми и решаващ момент в живота на толкова много хора от моето поколение. Аз бях един от първите, които се възползваха от тази програма в страната ми. А сега бих искал да кажа няколко думи на френски. Бих искал да кажа няколко думи на френски, тъй като Франция е малко и моята държава. Във Франция завърших висшето си образование и пак във Франция започнах професионалната си кариера на инженер. Във Франция се запознах с съпругата си и там се ожених в кместството на 15-ти арондисман в Париж. След това се преместихме в Съединените щати, където аз продължих образованието си и напълно промених своята перспектива за това какво значи да си европеец. Когато човек е далеч от Европа, той има възможност по-ясно да види уникалните европейски ценности и културата ни, която трябва да запазим за децата ни. След това се преместих от Бостън в Лондон, където се родиха две от трите ми деца и където живях в продължение на 4 години в един от най-забележителните и бързо развиващи се градове в света. След това се върнах в Португалия, където бях директор на различни предприятия и създадох свой собствен бизнес, който създаваше работни места и економически възможности. През 2011 година бях избран за член на парламента и, по... и Малко по-късно бях назначен за член на правителството. По този начин имах възможност да помогна на Португалия през периода на национална и европейска криза. Това, дами и господа, е моята история и тя е една европейска история. И днес търся вашето одобрение, за да отворя нова глава в живота си, за да мога да служа в услуга на Европа и да й върна всичко, което тя ми е дала през годините поемам ангажимент да работя заедно с вас за устойчив напредък на европейският проект. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, както знаете, новоизбраният председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ми е, определи ресорът науч... изследвания, наука и иновации. Заемам се това предизвикателство с ентусиазъм и увереност, защото съм напълно наясно как мога да реализирам целите на политическата програма на председателят Юнкер за възстановяване на економическия растеж, конкурентоспособността и заедостта в Европа. За целта имаме нужда от много здрави основи на иновации и върхови постижения в областта на науката и следователската дейност. Ако бъда одобрен, ще, си, ще определят три приоритета. Първият ми приоритет е постигнена на напредък по създаването на рамкови условия, които ще дадат възможност да се разработи целият потенциал на европейската научно-изследователска дейност, наука и иновации. Може да постигне много повече, ако се ако има по-малко пречки пред издавателската дейност и иновациите, ако имаме повече капацитет за привличане на световен талант и ако а, успеем да привлечем държавите членки в а, това движение на напредък, с което ще създадат нови възможности за обмяна на идеи. За да подобрим рамковите условия, трябва да завършим изграждането на европейското научно-изследователско пространство и да ускорим действията по инициативата Съюз на иновации. Трябва също така да подобрим политическата координация, най-вече чрез подобряване на мониторинга в рамките на европейския семестър. Трябва също така да се възползваме всички възможности за взаимодействие с европейските структурни фондове и фондове за инвестиции на национално и регионално равнище като по този начин увеличим възможностите за научно изследователска дейност и иновации във всички държави членки. Много държа на равенството между половете, не защото говорим за справедливост, а защото просто не можем да си позволим да губим таланти. Вторият ми приоритет ще бъде изпълнението на програмата Хоризонт 2020. Днес сме тук, защото сме привилегировани от увеличаването на средствата в тази област, които се дължат до голяма степен на мъдростта на членовете на Европейския парламент. Сега трябва да гарантираме, че 80-те милиарда, предведени за програмата Хоризонт 2020 година, ще бъдат освоени по възможно най-ефикасен начин. Едновременно с това трябва да продължим с програмата за опростяване Постигнахме вече много по нея. Благодарение на решителните действия на комисаря Геген Куин и подкрепата на парламента. По този начин ще успеем да привлечем нови таланти в областта на научните изследвания. За да постигнем целите на програмата Хоризонт 2020, трябва да се спрем на обществените предизвикателства, по които са изправени нашите граждани. Чрез прилагането на пакетът за иновации в областта на инвестициите, разработването на нови финансови инструменти, които да включват и малките средни предприятия, и като се съсредоточим върху енергийната ефективност и конкурентоспособните нисковъглеродни енергоисточници и в частност на възобновяемите енергийни източници. И в този контекст държа да отбележа важният принос на социалните и хуманитарни науки. Знам, че това са и приоритетите на Европейският парламент и че те са от ключово значение е, за изпълнението на основният приоритет на председателят Жан-Клод Юнкер, а именно засилване на заедостта, економическия растеж и инвестициите. Третият приоритет ще бъде защитаване на високите постижения в областта на науката и изследванията. Основата на мястото, което заема Европа на световно равнище и потенциала за изследователска дейност, наука и иновации, зависи преди всичко от творческата свобода на учените, научните изследователни и особено тези, които се занимават с нови проекти в областта на изследователската дейност. Фундаменталните научни изследвания за мен са основата на технологиите и иновациите. По тази причина подкрепям Европейският съвет за научно-изследователска дейност то ще ни даде възможност да подкрепим едно ново поколение от талантливи и динамични учени и научни изследователни. При постигането на тези три приоритети е много важно да засилим ангажираността ни с останалите държави по света, чрез засилване на научната дипломация и международното сътрудничество. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, с нетърпение очаквам вашите въпроси днес и ако бъда одобрен за член на Европейската комисия, очаквам с нетърпение отличното ни сътрудничество през идните години. Докато бях член на националното правителство, Работих ежедневно, ежечасно, всяка минута за премахване на пречките, за опосяване на процедурите и за създаване на нови възможности за гражданите. Ако бъда одобрен, ще запазя същите си цели и същият си ентусиазъм, тъй като аз съм тъй като аз вярвам в силата на изследванията, науката и инновациите основната ми цел ще бъде постигане на резултати. По време на, на живота си, на моята европейска история и политическият си опит, винаги съм работил в множество институции и множество отрасли. Винаги съм се борил за премахване на изкуствените граници и за реформиране на Европа. Реформите, които толкова много се нуждаем. Ако бъда одобрен, ще положа всички усилия и ще изложа цялата си енергия и умения в услуга на изследователската дейност, науката и иновациите в услуга на устойчивата растеж на Европа и на всички европейски граждани. Много ви благодаря. Благодаря, господин кандидат комисар. Сега преминаваме към първия кръг въпроси и отговори от името на политическите групи. Давам думата на господин Крищен Елен от НЕП. Господин Моедас, добре дошъл в Европейския парламент. Първият ми въпрос е следния. Съгласно неодавна извършено проучване между 9 и 11 милиарда евро годишно могат да бъдат получени от постигането на европейско научно-изследователско пространство. Какво ще се направи, какви са приоритетите, какво трябва да се направи на ниво държави членки и на ниво Европейски съюз. Благодаря ви за поставения въпрос. Аз подчертах и вярвам, че европейското научно-изследователско пространство е от особена важно за Европа, не само защото е проект в областта на изследванията, науката и иновациите, защото допринася за реализирането на цели европейския проект и европейското научно-изследователско пространство означава намаляване на пречките за по-добро сътрудничество, по-добър обмен на информация. Но на конкретния ви въпрос. Читам, че повечето от инструментите на европейско равнище са на лице. Това, което не ни достига, е по какъв начин да се реализира на практика в държавите членки чрез използването на наличните инструменти. Искам да подчертая три неща, които според мен са тесните места, които трябва да преодолеем. На първо място трябва да има по-добра съгласуваност между националните програми за научни изследвания. Защо? Защото трябва да се опитаме да се преборим с дублирането, с фрагментацията. На второ място има липса на прозрачност, свързана с наемането на работа в университетите и в научно-изследователския сектор. И на трето място да се обърне по-голямо внимание на равнопоставеността между половете в Европа държавите членки се ангажираха с пътна карта и ако бъде утвърден, аз ще направя така, че тази карта да бъде приведена на конкретен език, да бъде реализирана на практика. Господин Карлос Зориньо от групата на социалистите и демократите има думата за въпрос. Искам най-напред да поздравя кандидата за комисар. В встъпителното ви слово вие показахте, че сте в синхрон с програмата на Жан-Клод Юнкер там се съдържа ангажимент да се мобилизират 300 милиарда евро за повторната индустриализация на Европа, за енергийни проекти, за иновации. Същевременно Европейския съвет иска да намали финансирането за програмата Хоризонт 2020, която е изключително важна за стимулиране на растежа и за постигане на целите, заложени от Юнкер. Имам два въпроса към вас. Ще можете ли да убедите съвета, не само да не съкръщава средствата, но и да я подсили тези средства, като се има предвид плана на Жан-Клод Юнкер. Считате ли, че ще можете да постигнете това, което заслужава изследванията и иновациите? Как ще обвържете програмата Европа 2020 с зеления и син растеж в Европа? отговор. Благодаря ви за поставения въпрос. Радвам се, че имам възможност да отговоря на португалски и да ви поздравя лично. Номинираният за председател на комисията, както вече подчертахте, каза, че трябва да се мобилизират 300 милиарда евро заместник председателя Тайнен ще отговаря за това. Ако бъда утвърден, моята функция ще бъде такава, каквато я описахте вие, а именно да бъда лицето, което ще демонстрира, че изследванията, науката и иновациите са ключови елементи за растежа в бъдеще. Защо? Между 1995 и 2007 година 62% от растежа в Европа идва именно от научните изследвания. Така че този портфейл има пряка връзка с пакета за тези 300 милиарда евро и аз ще работя за затвърждаването на тази връзка. Хвърляйки поглед към бъдещето, ние трябва да се опитаме да разберем какво ще бъде важно за европейците в бъдеще. Обеден съм, че вие работите по тези въпроси отдавна. Писали сте много а, по важността на иновациите. Посланието, което се опитвате да отправите в Португалия, ще бъде възприето със сигурност от моя страна. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор е господин Хелкер от името на ЕКР. Аз а, говоря за гърба ви. Няма нищо лично. Вие очертахте няколко приоритета, които според мен са напълно верни, но липсва един приоритет. Дори ако направим всичко, каквото сме планирали да направим в Европа, ще покрием само 6% от средствата за научни изследвания. 94% от средствата са в държавите членки. Какво ще направите, за да могат страните действително да изразходват средствата, които са обещали за научно-изследователска и развойна дейност? Само няколко страни Швеция, Финландия, са постигнали целта. Не считате ли, че като следващ приоритет трябва да се опитате да убедите националните правителства да изпълнят обещанията си? Благодаря ви за поставения въпрос. Въпросът е от особена важност. И той е именно в сърцевината на моя портфел по какъв начин да работим с държавите членки, как да отправим посланието, колко важно е да се развиват изследванията, науката и иновациите. Между 1995 и 2007 вече казах, че 62% от растежа в Европа се дължи именно на изследванията, науката и иновациите, и най-вече на иновациите като инструмент – като разглеждаме програмата, която имаме в момента, Хоризонт 2020, виждаме, че трябва да се намери начин за превеличането на допълнителни средства, да се използват структурните средства, фондове, където също са предвидени средства за научно-изследователска дейност. Трябва да съгласуваме програмите между отделните държави. Ние имаме проекти в областта на инфраструктурата и те трябва да се прилагат като ресурс в целия Европейски съюз. Необходима е в Европа политика за развитие на изследванията, науката и иновациите. Страните имат да играят своята роля, но ние трябва да се обърнем към тези страни и да им обясним колко важен е този въпрос. Ето защо аз настоявам, че ролята на този портфел трябва да бъде дори още по-силна на ниво европейски семестър. Нещо, което вече е на лице, но трябва да се направи нещо допълнително.